Varmt välkomna till dagens utskottsmöte. Добре дошли на заседанието на комисията по права на жените и равенството между половете. Преминаваме направо към дневния ред. Първо трябва да приемем дневния ред има един доклад, свързан с бременните жени, бременните работнички и работничките родилки или кърмачки. Госпожа Естрела, която е докладчик, трябва да напусне залата утре веднага след 11 часа, затова предлагам този доклад за подобряването на безопасността и здравето да се разгледа утре, след като разгледаме точки 11 и 12. А точка 10 ще я прехвърлим на последно място за утре. Приемате ли? Значи приемаме. Следващата точка одобрение на протокола на заседанието от 4 ноември. Ако няма коментари и възражения до края на утрешното заседание, до края на днешното заседание по-скоро, протокола ще бъде одобрен. Точка четвърта съобщение на председателя. Имам само кратка информация. Важно обаче да си отбележите. Нашето следващо заседание, което ще се проведе през месец януари, ще В падне, всъщност ще имаме гласуване на 25-ти след обед, някъде около 16 часа ще започне то. Заседанието на 26 януари, което бяхме планирали, ще бъде променено, защото на 26 януари ще има пленарна сесия. Тогава ще се гласуват новите комисари. В момента работим и се опитваме да намерим дата, в рамките на същата седмица данието на комисията. Веднага след като разберем какви ще бъдат всички организационни елементи, свързани с превода, например, и така нататък, ще ви уведомим. Трябва да видим кога и къде ще се проведе това заседание, но то няма да е на 26 януари. Моля ви да си отбележите тази информация относно заседанието през месец януари. Следващата точка от дневния ред е точка 5. Става въпрос за освобождаване от отговорност за финансовата 2008 година, общ бюджет на Европейската общност, раздел 3, комисия. Комисията по бюджетен контрол в лицето на своя председател – ни информира каква е процедурата по отношение на освобождаването на отговорност за 2008 година. Всички комисии преди 19 февруари 2010 година трябва да дадат своята позиция. Сроковете са много кратки, особено за нашата комисия. Решихме да направим доклад. Госпожа Бауер пое на плещите си задачата да бъде докладчик от името на нашата комисия. Днес имаме размяна на мнение по този доклад. Искам да дам думата на госпожа Бауер. Тя ще ни даде информация по доклада. Имате думата, госпожо Бауер. Köszönöm szépen. Először is elnézést kérek, nem tudom, hogy megvan-e az összes... Госпожо председател, първо искам да се извиня. Не знам дали разполагате с всички варианти на всички езици, защото нямаше достатъчно време на разположение за извършване на писмения превод. Искам да благодаря на господин Петюв от страна на секретарията, който ни оказа много голяма помощ. Като си има предвид колко трудна е тази тема и човек може да справи сам, ако не му се окаже подкрепа. Така че в този смисъл ние получихме много голяма подкрепа. беше извършено едно проучване, свързано с бюджетния анализ, образен с пол и с равенство мъжете и жените. Искам да допълня още нещо. Името на института, свързан с равнопоставеност на половете, не е обозначено и не е предвиден бюджет за него и ето защо не му се споменава и името. Допълнителен коментар, който бих искала да направя. Няма, не разполагаме достатъчно данни от различните статистически данни, които посочват разграничаването или сегрегацията между мъжете и жените. Ето защо тези статически данни би трябвало да бъдат обхванати в а, този доклад и аз с нетърпение очаквам мнението на колегите. Благодаря, госпожо Бауер. Благодаря ви особено за това, че изтъкнахте, че имаше проблеми с превода и че не е имало време за превод, а цялата информация била на английски. Естествено, ще има превод на всички официални езици. Това ще стане някъде в средата на декември, преди да настъпи срока за изменение. Давам ви думата сега за коментари и гледни точки по този доклад. Госпожа Бауер изглежда е направила много добър доклад, защото няма никакви възражения. Поздравления, госпожо Бауер. Какви са сроковете? Крайният срок за изменение 15 е декември, 12 часа. В нашата комисия ще гласуваме на 25 януари. Както ви казах по-рано, на 25 януари в понеделник след обед ще имаме гласуване. Следващото гласуване ще е на 22-23 март в комисията по бюджети. Определяме този график и преминаваме нататък към следващата точка от дневния ред. Става въпрос за равенството между жените и мъжете в Европейския съюз. Всяка година по искане на съвета комисията дава информация за това какъв напредък е постигнат в областта на равенството. Представят се предизвикателствата за бъдещето, приоритетите и така нататък. Имаме възможност извън нашата квота да направим доклад по собствена инициатива по тази тема. Координаторите в нашата комисия решиха да се направи доклад по собствена инициатива. Плана е той да бъде прият на пленарна сесия през февруари 2010 година. Нашата комисия избра отговорен докладчик, господин Тарабела, който работи по този доклад. Давам думата на господин Тарабела, за да ни даде информация на нас, останалите членове на комисията, за това докъде е стигнала работата по този доклад за равенството между жените и мъжете. Имате думата, господин Тарабела. Merci, Madame la Présidente, chers collègues. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми колеги, е, искам да поздравя доклада на е, изготвен от комисията и бяха засегнати е, много важни въпроси. Няма да се спирам на всички детайли. Искам да се концентрирам върху седем неща, които са от съществено значение. Видяхме какви са последствията от сегашната криза, економическата криза, която засегна преди всичко мъжете, тъй като има негативно въздействие върху работните места в областта на промишлеността и а, в промишлеността. А, е, работните места са предимно такива, които са свързани с е, е, физическо натоварване, за това са засегнати мъжете, но разбира се и голяма има работни места, които са заети от жени, съответно и те са застрашени. Трябва да се извърши оценка на въздействието в държавите членки и особено да се предотврати политиката за е, въвеждане на мерки за спестяване на разходи, от което ще бъдат засегнати от тези мерки. Ние се приближаваме към целите от Лисабон. 37,5% в Малта, 34, на 34% в Дания има ам, определени отклонения при прилагането на тези цели. процента са заети от а, жени. А, има и частни предприятия, в които жените не заемат ръководни позиции, въпреки че много жени с висше образование. Максимум 30% от жените заемат ръководни позиции белгийските синдикати определят, че 25% от жените работят на непълно работно време. Разбира се, трябва да накараме държавите членки да хармонизират директивите за свързана, свързани с равнопоставеността на половете, а също и това за еднакво заплащане за еднакво извършен труд. Друг аспект е също и съчетаването на личния и професионалния живот – Обществото не може да се развива в бъдеще, ако не паднат тези бариери и ако а, не може определена личност да се стреми към професията, която желае. По време на едно а, събиране а, една жена ми каза, че иска да стане шофьор на автобус. И тъй като има много малко жени шофьори на автобус, не, искаха да, не са искали да я обучават, при което тя е дискриминирана. Това не е приемливо, разбира се. Ние приемаме закони и директиви, но на място все още се наблюдава дискриминация. Държавите членки трябва да провеждат информационни кампании в училищата, в отделните учреждения, за да се премахнат тези пречки и бариери. Ролята на мъжете при разпределяне на домашните задължения също е важен аспект. във Франция въобще не е необикновено мъжете да се грижат за децата. Това не е толкова необикновено, както беше преди няколко години. 35% от депутатите в парламента сега са жени. Преди миналото бяха само 29%. 41% от жените участват в ръководството на отделни комисии. Не знам как изглежда процента на жените сред квесторите. Знаете ли процента през миналия мандат? Една трета. Ми не е лош и този дял на жените. Госпожа Люлинг, разбира се, тя е толкова ценна, че може да се брои за двама квестори. Трябва да призовем държавите членки а, да назначат една трета а, ж, в правителството да ем, има една трета от позициите да бъдат заети от е, жени. В първоначалния вариант исках да, и, да определим ден за борба с насилие срещу жените както сме го правили и в миналото. И сме подкрепили такива подобни инициативи. На следващо място жените от а, мигрантски семейства по отношение на иммиграцията трябва да помислим и да имаме предвид, че жените страдат от дискриминация още повече, не само а, заради пола си, а и заради това, че а, са с ам, иммигрантски происход. И ето защо трябва да вземат по-низко квалифицирани позиции. Е, искам да призова за по-голяма защита на тези жени в социалната област. На последно място а, правото а, на репродуктивни а, функции на жените, жените да имат по-добър достъп до здравни услуги и други услуги, които могат да им се предоставят. Държавите членки трябва да проведат информационни кампании, които ще бъдат от решаващо значение. Сега, разбира се, ще очаквам с нетърпение коментарите на колегите. 7 декември до обяд е срока за внасяне на измененията. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, господин Тарабела. Сега имате думата за коментари. Първо, обаче, искам да ви благодаря за този интересен преглед на темата и седемте обобщителни точки, за които говорихте. Според мен, това са най-важните приоритетни области и те вече са включени. Аз очаквам с нетърпение да чуя какво ще кажат колегите по тези седем въпроса. Може би те ще предложат и други приоритети, които да бъдат включени. В списъка с оратори са Софи Интвелт, госпожа Фигерейдо, и госпожа Люлинг, както и госпожа Ернст. Започваме с Софи Интвелт. Моля. Yes, thank you, chair. Благодаря, госпожо председател. Бих искала да поздравя докладчика с прекрасния доклад. Смятам, че от името на моята група мога да кажа, че ни определено подкрепяме основните идеи на доклада. Ако внесем изменения, те ще бъдат по-скоро редакционни с цел малко да се подобри текста. Първо, въздействието на економическата криза. Вие вече очертахте влиянието по-скоро в дългосрочен аспект на кризата – и мисля, че за това е още по-важно ние да настояваме, че бюджетният дефицит и публичният дълг да бъдат ограничавани, защото ако те нараснат много, това ще бъде много неблагоприятно за жените, които работят в публичния сектор, както и вие посочихте това. Също, ако разгледаме по-дългосрочния аспект, разбира се, най-добрата защита на жените срещу бедността и безработицата е достатъчното им участие в трудовия пазар и равното им заплащане с мъжете. И това са взаимосвързани проблеми. Видях, че приветствате назначаването на 9 жени комисари в Европейската комисия. Аз мисля, че това е минимума под който не може да слиза. И как можем да твърдим, че жените трябва да участват пълноценно в трудовия пазар и да получават същото заплащане, когато дори политическото ръководство на Европейския съюз не, не показва балансирано участие на жените и мъжете. Затова ние трябва да подадем необходимия пример на всички млади жени в Европа, за да им покажем, че адекватното участие в трудовия пазар е важно и че това осигурява тяхната независимост. В дългосрочен аспект, според мен, това е най-добрата защита. Сега за разликата в заплащането на мъжете и жените, вие се спряхте на този въпрос. В моята група тази сутрин обсъждахме този въпрос и чух ужасяващи примери за страни, в които не намалява разликата, а дори нараства разликата на заплащането между мъжете и жените до 40%. Просто не можех да повярвам на ушите си. Може би това е нещо, което е добре да подчертаем във вашия доклад. Мисля, че синдикатите трябва да се вземат с този въпрос, защото да, ние можем да създаваме законодателство за равните права, обаче преговорите за заплащането са в ръцете на синдикатите и разбира се на работодателите. Що се отнася до законодателство срещу дискриминацията, тук бих искала да се включи текст, отразяващ факта, че все още и дори в проекто законодателството, което в момента се обсъжда от съвет Европейската комисия и парламента, все още се правят изключения – от принципите срещу дискриминацията, тези изключения обикновено облагодетелстват религиите, вероисповеданията. Мисля си, че трябва много внимателно да разгледаме този въпрос. В моята страна, например, религиозните институции и дори училищата, които са основани върху определени вероисповедания, все още допуска дискриминация срещу жените, като се позовават на свободата на вероисповеданията. Да, основно право е свободата на вероисповеданието, но то не дава право на институциите, свързани с определени религии, да проявяват дискриминация. Например, в Германия най-вторият голям работодател е сектора за полагане на грижи, който основно се ръководи от църквите. Това е добре, но те нямат право да осъществяват дискриминация срещу жени. И накрая приветствам това, което казахте за правата, свързани с сексуалните и репродуктивните права. Знам, че това е винаги е деликатен въпрос, но ако дори не признаем, независимостта на жените в тази сфера, правото да решават сами какво може да се прави с тялото им, ако дори не признаем това тяхно право, това, тази тяхна независимост прямо собствените им тела, ние трябва да започнем с това, че признаваме самостоятелността, независимостта и физическата цялост на жените, което се отнася до сексуалните и репродуктивните им права. Благодаря ви. Вам так. Сърдечни благодарности, госпожо Интвелт. Следващия в списъка е госпожа Фигерейдо. След това е ред на госпожа Люлинг. Първо обаче госпожа Фигерейдо. Благодаря, госпожо председател. Въпреки, че докладчик посочи в, е, вече е посочил в е, доклада си, какви последствия ще има за жените от кризата, исках все пак още веднъж да подчертая значението на този аспект и на тази тема. Би ми се искало в този доклад да бъдат а, доразработени тези аспекти. Разбира се, има различия между отделните държави членки. Например, в Португалия при нас жените се освобождават от работа. В някои фабрики те работят на доброволни начала, без да получават възнаграждение, защото всички знаят, че предприятията а, изпитват затруднения, особено в областта на текстилната промишленост и обувната промишленост, където именно а, процента на жените, които работят там е много висок. в централната част на Португалия има три предприятия, които са обявили банкрут. Те се опитват да продължават да работят и жените, които работят там, получават или никакво, или много ниско възнаграждение. Много жени не получават заплата от октомври. Представете си какво означава това за семействата и децата на тези жени. Е, жените се жертват, но въпреки всичко тези фабрики ще трябва да затворят врати. Промишлеността е подложена под много голям натиск а, е, заради кризата. И в тези сектори, в които споменах, а, е, основно са заети жени. Ето защо жените нямат а, сигурни работни места. Например, в а, а, заетост, която е на не пълен работен ден или в а, сектора на търговията на дребно, просто биват освобождавани, биват оставени на улицата и те нямат никакви альтернативи. Това изостря ситуацията допълнително. А, те са безработни, и за много от тях това е равностойно на бедност. за такива работни места не се предвижда и обещетение за при съкръщаване и обещетение за безработица. Португалия не е единствената държава. В много други държави членки положението е същото. Трябва а, винаги да се подчертава а, значението на тези работни места, които са предназначени за временна заетост или за временни а, договори. И а, най-вече жените са засегнати, тъй като а, на тях им се предлагат най-лошите работни места. Ето защо смятам, че е важно да се подчертае необходимостта от оказване на подкрепа на отделните промишлени отрасли, а също и подкрепа за малките и средни предприятия и за най-малките микропредприятия. Докладчикът вече спомена а, подчерта и а, значението на а, обществените власти. Бюджета се съкръщава, за да се изпълнят целите на пакта за стабилност, което също ще има много негативни последствия върху заетостта. Защото в този сектор са заети и отново много жени. И след въвеждането на такива мерки се влушава положението на жените, в резултат на което те изпадат в бедност. Добре е, че докладчикът засяга тези аспекти, но те трябва да бъдат по-подробно разработени. Благодаря, госпожа Фигерейдо. Давам думата на госпожа Люлинг, която не е само член на нашата комисия, но и една от квесторите в парламента. Имате думата. Е, Благодаря, госпожо председател. Бях много приятно изненадана от качествата на този доклад, защото в тази комисия обикновено имаме не чак толкова похвални отношения с някои от хората с политическата принадлежност на докладчика – затова започнах, може би, с малко странното си, необичайното изявление, че съм приятно изненадана. Както каза госпожа Феги Редо, има фирми в държавите членки, които не плащат на своите служители и работници. Това е предмет на трудовото законодателство на съответната държава, членка, а не на Европейската комисия. Ние не трябва да се занимаваме с малките фирми, които не изплащат или изплащат със забавене за платите. Ние имаме ясни правила за това в различните държави членки, а нека да не забравяме и колективното трудово договаряне, което също е отразено в националното трудово законодателство. При все това в доклада има бележка, отнасяща се до мотив 2. в което се казва, че има повече жени, които работят на непълен работен ден, отколкото мъже. Бих искала да кажа, има много повече жени, отколкото аз бих искала да работят на непълен работен ден. Наскоро в Люксембург имаше изисквания да се предлагат повече работни места на непълен трудов работен ден и на жени, и на мъже, обаче изцяло на доброволна основа. Затова бях малко изненадана от това, че в доклада се посочва това, а също така, че повечето жени работят в публичния сектор и че там има повече жени. Това не въжи изцяло за всички сектори, за образованието да. Но в моята страна, ако сте държавен служител, животът ви е изключително лесен, защото имате стабилна работа, добре платена, с добра пенсия. Така че мисля, че е добре да се каже, че че може да има проблеми с бедността, но, например, в Люксембург жените, работещи в частния сектор, са много повече изложени на риск от бедност. Също така в точка С се посочва, че най-вече пенсионерите са най-добре защитени в момента от гледна точка на доходите. В точка Д аз не бих казала, че не са се подобрили условията за труд, условията на труд за жени, може би по-скоро трябва да кажа, не са се достатъчно подобрили. Също така не бих използвал израза подходящи обстоятелства – И там, където вие говорите за разликата в заплащането, можем ли ние тогава през цялото време да говорим за средната разлика в заплащането на мъжете и на жените? От 75-та година имаме директива, която в моята страна поне е доказала своята полезност и тя гарантира равното заплащане. Така че не трябва да очерняваме нещата без това да е обосновано. И очаквам много законодателно предложение, свързано с принципа на равното заплащане. Определено трябва да се прилага директивата трябва да се използват всички налични възможности, но ако искате да реформирате законодателството, трябва да се гарантира това, че то ще бъде също толкова ясно, колкото и сегашните разпоредби. А, не съм много сигурна, че наистина трябва да настояваме да се преразглежда законодателството за равното отношение. Това, на което трябва да настояваме е надлежното прилагане на действащото законодателство. В точка 50 в точка Кей се казва, че 58% от студентите са жени, но трябва да се посочи от кога са тези данни. Освен това, нека не забравяме, че в Европейската комисия има жени и че един от двата ключови поста в Европейския съюз е даден на жена. Мисля си, че в управителните органи на Европейския съюз жените и мъжете са представени достатъчно добре. Също така се говори за бюджетни ограничения. Аз бих предпочела да се говори за бюджетни подобрения. В точка 7 вие отново говорите за средно, средната разлика в заплащането на мъжете и жените. Мисля, че има сериозни различия между държавите членки и също между различните економически сектори. В точка 9 вие абсолютно правилно казвате, че трябва по-добре да се транспонират директивите, но не виждам защо комисията не върши работата си, защото ако искаме държавите членки да транспонират разпоредбите за равно заплащане за равен труд, то това ни отвежда към директивата от 75-та година с всичките подобрения и актуализации. Мисля, че Европейската комисия трябва да си свърши работата и да провери дали държавите членки надлежно са транспонирали директивата за равенство между половете и ако това не е така, да отнесе случаите до съда на европейските общности. Също така ви говорите за Европейската харта за правата на жените. Европейската харта на основните права обхваща и правата на жените, тъй като вие сте срещу сегрегацията, нека да не създаваме нова сегрегация по този начин. По точка 11. Аз се запознах подробно с документа на комисията и той говори за сегрегацията по сектори, по отделни професии. Но дори комисията е, е забравила très bien connu euh, en, France. Moi, j'ai contribué, j'étais. И госпожа Сюрон беше добре известна във Франция имаше тогава една специална мрежа, на която аз бях член през 80-те. Тя се занимаваше с разнообразяване на възможностите за професионална реализация на младите жени. Обаче комисията изобщо не се вслуша в предложенията на тази мрежа. Е, трябва да кажа, че аз получих доста добри пари за това, че бях експерт в тази мрежа Моята страна е малка, но ние доста добре се справяме с проблемите. Но какво прави Европейската комисия с цялата тази работа, която се извършва? Вече 30 години са минали, откакто аз изготвих доклад. Аз вкъщи имам ей толкова много книжа и документи по този въпрос, които са били подготвени, защото те не се използват. И това въжи също и за бедността сред жените. Европейската комисия казва, че жените са застрашени от бедност, когато излизат в пенсия, защото те обикновено работят по-малко време, имат по-малък трудов стаж, защото жените гледат децата си, През 1995 година по моя инициатива беше изготвен доклад, в който се казваше, че трябва да има директива за разделяне на пенсионно-осигурителните права в случай на развод. И аз изисквах да има европейска директива за това. В някои страни, например Германия, има такива разпоредби в националното законодателство, но не във всички държави членки, а Европейската комисия – изобщо не се вслуша в нашата препоръка, независимо от това, че имаше почти единодушно прията резолюция на Европейския парламент. Ако наистина се позволи подобно разделяне на пенсионно-осигурителните права и ако наистина мъжете решат примерно да взимат отпуск по бащинство, то това също има значение за пенсионно-осигурителните права, обаче комисията изобщо не се вслуша в нашата резолюция. И дори в изявлението на комисията нищо не се говореше за това. Изобщо комисията само ле крокодилски сълзи, без нищо да прави. La commission nous incite euh, à, ou elle euh, demande surtout... И също така има заключение на комисията, в което се призовават законодателите да ускорят дейността си във връзка с определянето на продължителността на отпуската по майчинство за самонети лица. Ние направихме нашето домашно, свършихме домашното си преди около 8 месеца. Но нито чешкото, нито шведското председателство не прояви особен интерес към това. Сега очакваме обща позиция и очакваме такава позиция от май. Тази позиция ще е свързана с, с надбавките и други социално-осигурителни права, свързани с майчинството. Доклада на госпожа е стрела беше допълнена с 83 изменения и стана доста объркано какво е отпуск по бащинство, по майчинство или отпуск за гледане на дете. Изобщо не виждам как ще можем да предложим нещо достойно за предложение, нещо достойно за преговори. Защото Докладът е абсолютно хаотичен. Той е дори още по-зле, отколкото предходния доклад. Да, всъщност утре ще обсъждаме доклад на госпожа Естрела. Така че това са няколкото думи, които исках да направя, да кажа. Мисля, че може да бъдат формулирани изменения, но независимо от това смятам, че докладът е от много високо качество. И аз определено знам колко време работим върху неща, които комисията те първа започва да открива, независимо от многото разходи направени за експерти, експертни мрежи и нататък. Ние също така много работихме по законодателството за детските заведения. Обаче трябва да видим всички тези неща на практика. И тези неща основно трябва да се извършват на местно ниво в държавите членки. Органите за местно самоуправление в държавите членки трябва да гарантират, че има достатъчно детски заведения и достатъчно възможности за грижи за децата. И аз не вярвам, че те сега ще го направят. Те не го направих, когато ситуацията с економиката беше по-добра, а сега в момента ситуацията се е влушила. Благодаря, госпожо Люлинг. Справо казахте, че утре ще обсъдим доклада Естрела. Тя ще присъства и ще ни информира докъде сме стигнали. Благодаря. Давам думата на госпожа Ернст и след това на госпожа Корнелисен. Моля. Благодаря, госпожо председател. Да, разбира се, това е една тема, която е много всеобхватна а, и с. разбира се, се а, имаше опит да се сведат нещата до 21 точки, но това е една тема от много голямо значение. Това исках да подчертая. За разлика от а, колегата, която говори преди мен. Смятам, че трябваше да има на такова предложение от страна на комисията и на, е, с заглавието еднакво заплащане за еднакво положен труд. От немска гледна точка до една жените получават една четвърт по-малко от е, заплащането е, извършвано, предназначено за мъжете. Разбира се, има много правила, които не се прилагат. Трябва да, разбира се, да има разпоредби с задължителен характер. Трябва да се обмислят санкции. Смятам, че е правилно, ако нещата се задействат. Разбира се, аз съм за изготвянето на една харта, свързана с правата на жените. Разбира се, френския лозунг свобода, равенство не въжи за жените, но смятам, че една такава харта ще включва всичко, което е свързано с спецификата на жените, с техните основни права. Може би да се включат области свързани с майчинството, с жените и това са аспекти, върху които трябва да се говори. На първо място, госпожа Фигореда вече спомена, че трябва спешно да обсъдим проблема с лошото заплащане на жените. Разбира се, в Германия има милиони работни а, места, които са мизерни и са заети от а, жени. Това е един много голям проблем. Нямаме минимално заплащане, а, но разбира се, много жени получават мизерно заплащане. Това е въпрос, който също трябва да се обсъди. Жените на ръководни постове. Разбира се, аз лично съм на мнение, че искам да се проведе един такъв спор. Нека да се споразумеем за квоти. Например, в Германия има много жени, които имат по-добро образование от мъже – но въпреки това се назначават мъже на ръководни постове и само а, 10% от а, а, професорите са жени. Трябва тук а, много да помислим подробно по този въпрос. Разбира се, да се включи и един абзац а, за премахване на този модел, свързан с патриархата в семейството. Този модел, разбира се, се налага от политиката, налага се си в образованието. А мъжете и жените трябва да бъдат равнопоставени а не това да бъде показвано само в детските книжки. Жените с здравословни проблеми. Такива жени са двойно ощетени, защото те трябва да имат начини да се придвижват до работното място, но разбира се има и други аспекти на дискриминация – някои от нещата вече бяха споменати, както и колегата преди мен, относно жените и пенсиите. Разбира се, пенсиите трябва да включват и времето, през което жените са гледали децата си. Това е една тема, която е свързана с бедността до голяма степен. Разбира се, ще имаме възможност да предложим някои друго изменение. Благодаря ви. Благодаря, госпожо Ернст. Дебата е доста вълнуващ и интересен. Давам думата на госпожа Корнелисен и след това на господин Шимански. Госпожа Корнелисен. Е, Благодаря. Подобно на предишните оратори, искам да поздравя докладчика за този толкова обстоен доклад. Определено ще внесем изменения, но те ще бъдат с подкрепящ характер към текста на доклада. Две неща са специални за нас. На първо място в доклада се споменава по-доброто прилагане на съществуващите политики и насоки. Това е ключов аспект, на който трябва да обърнем много внимание, защото европейската политика на равенство ще е от полза жените само ако се приложи на практика. Ще има много други възможности да се посочат с пръст, да се прикоткат които не прилагат законодателството както трябва, така че това трябва да се спомене. Много внимание се отделя на промените в трудовия пазар. Кризата се споменава по различни начини. Тя може да представлява шанс, но в момента е по-скоро заплаха за участието на жените на трудовия пазар. Мисля, че е изключително добре, че ще се споменава въздействието върху жените на орязването на бюджетите, защото много държави членки смятат да направят по-малки разходи за социални услуги. Искам да спомена специално и мерките, които се включват в пакета за намаляване на въздействието на кризата, мерките за стимулиране – Подозирам, че голяма част от тези пари ще влязат в джобовите на мъжете в сектори, които са чисто мъжки, а няма да са от полза за жените, които са засегнати от кризата. Значи, ако искате, нека да кажем така, да се говори повече за бюджетен анализ, съобразен с пола и с равенството между мъжете и жените. Говоря за пакета за справяне с кризата. Казва се, че трябва да се оправомощят и овластят жените колкото се може повече, но знаете, че ще си справим пред проблема с застаряването на населението, ще има сериозни социални трусове и промени и това ще окаже различно въздействие върху жените, отколкото върху мъжете. Същност ще е от полза за всички да се запълнят празните места на трудовия пазар, но трябва да има много нови мерки, които да направят заплатения труд по-привлекателен за жените, да има възможност за взимане на майчинство, на бащинство, да има възможност за гъвкаво работно време, справедливо разпределение на труда и така нататък. Всичко това ще доведе до включването на колкото се може повече мъже и жени на трудовия пазар – Последиците от застаряващото общество върху жените са нещо, което може да бъде споменато в този доклад. От гледна точка на практичността, Лисабонската стратегия би трябвало да включва глава за равенството между половете. Може да включите едно такова предложение. Това е от мен. Благодаря, благодаря госпожо Корнелисен. Следващия оратор е господин Шимански и след това госпожа Томсен. Господин Шимански, моля. Mam powtórzyć? E, chciałbym się przyłączyć. Благодаря. Искам и аз да поздравя докладчика. Нека да насоча вашето внимание към факта, че трябва да съсредоточим усилията си върху онези области, които като цяло не създават проблеми. По-скоро върху очевидните неща. Понякога има ужасяващи данни, които излизат наяве. Например, свързани с жени, които поради принудата трябва да отделят голяма част от личния си живот за отглеждане на децата. Мисля, че трябва да преминем от думи към дела. Трябва да въведем законодателство в държавите членки, да въведем ниво на минимална закрила за тези жени, защото положението на тези жени е изключително драматично и неприемливо. Има разлика между онова, което се говори и онова, което се прави. Цяла Европа говори за това, че трябва да се направи нещо, но жените на практика се третират различно и са обект на дискриминация. Дори тук на най-висшите нива на политическата иерархия на Европа, жените не са чак толкова добре представени. Има голяма разлика между това, което се декларира и това, което става на практика. Аз лично не съм привърженик на 50 на 50 принципа. Това ще е противно на логиката, но би трябвало да има по-голяма равнопоставеност Всъщност, онези, които най-много говорят за равнопоставеност, точно те дискриминират жените в своите собствени офиси в институциите на Европейския съюз. По отношение на ситуацията на трудовия пазар, искам да ви кажа, че много жени в много страни работят не само защото са компетентни и добре образовани или защото искат да се самореализират, а защото има и економическа принуда. Ако жените искат да работят нещо, за което са учили, имат възможност да правят това, но това не винаги е възможно. В по-бедните страни жените са принудени да вършат работа, която не отговаря на тяхното образование – Моля ви този доклад да не е поредния с такъв декларативен характер. Трябва да се направи нещо най-вече по отношение на правата за пенсиониране на жените. Госпожа Томсън и след това господин Ове. Първо, искам също да поздравя докладчика с доклада. Мисля, че вашето представяне също беше много интересно, когато вие се спряхте на основните въпроси, свързани с равенството между мъжете и жените. Имам някои дребни бележки. Първо, бях вдъхновена от това, което каза госпожа Фигередо за кризата. Наистина, на пръв поглед, мъжете са повече засегнати от кризата. В моята страна – Строителният сектор, например, беше този, който, в който имаше много сериозни уволнения и то бяха предимно мъже, които бяха уволнени от този сектор. Обаче постепенно виждаме, че намаляват разходите от публичния бюджет и това засяга жените, тъй като основно те работят в публичния сектор. Освен това, индиректно жените страдат, защото те получават повече услуги, отколкото мъжете, от страна на публичния сектор. Но при все това ние също така виждаме резултатите от закриването на големи предприятия от тежката промишленост. Това наистина е така в случаите, които страните имат тежка промишленост. Но, например, както каза госпожа Фигередо, има твърде малко тежка промишленост, има основно лека промишленост, с която са заети жени. Това въжи и за новите държави членки. Затова жените много силно са засегнати от кризата. Така че когато говорим за това, че мъжете и жените са засегнати от кризата, мисля, че трябва да отчитаме различните ситуации, които зависят от конкретната държава членка. Така че е много трудно да се говори обобщено за Европа като цяло. Сега за разликата в заплащането на мъжете и жените. Заплащането заплатите са предмет на договаряне между социалните партньори в Европа. Но трябва да помним нещо важно. В директивата отговорността не се възлага на социалните партньори за намаляване на разликата в заплащането. Правителствата носят отговорност за това. Правителствата трябва да обясняват и да гарантират това, че разликата в заплащането трябва да е важен Намаляването на разликата в заплащане трябва да е важен аспект в колективното трудово договаряне. Трябва да се гарантира надлежното изпълнение на директивата и трябва да се провери дали държавите изпълняват своите ангажименти в тази сфера. Благодаря. Благодаря ви, госпожо Томсън. Сега госпожа Овие, заповядайте. Eh, Благодаря. Бих искала и аз да поздравя докладчика за доклада. Той беше особено приятен защото той е написан от мъж. Нещо, което е немислимо в моята страна Естония. Бих искала да обърна вашето внимание на един аспект, който според мен трябва да бъде разгледан по-внимателно. Ние знаем, че ситуацията в Европа се променя и самотните майки вече не са изключения. И не е срамно вече една жена да е самотна майка. Но държавите членки бащите продължават често да не изпълняват своите задължения и те не плащат издръжката за отглеждане на децата. Това е особено важно в сегашната економическа ситуация. Затова, може би, в доклада трябва да обърнем повече внимание на този проблем. Може би трябва да предложим държавите временно да изплащат издръжката, ако бащата не го прави. Ако след това държавата да изисква тези пари от бащата, който не си е платил издръжката. Нещо, което вече беше до някъде споменато, но съвсем накратко са хората с уврежданията, жените с увреждания. Те никога не са били добре представени на трудовия пазар и ситуацията се влушава все повече. Като цяло, много се радвам на доклада но мисля, че има някои аспекти, които биха могли да бъдат подобрени. Благодаря ви. Благодаря ви. Дали тук сред нас има представител на Европейската комисия, който би искал да вземе думата? Не? Добре. Тогава думата на господин Тарабела за някои бележки след това много интересно обсъждане. Заповядайте, господин Тарабела. Благодаря, госпожо председател. Няма да се спирам по-отделно на всички точки, които бяха споменати. Първо искам да благодаря на всички колеги за техните изказвания, за техните оценки, за тези, които казаха, че моят доклад е балансиран. Моят, а, моят сътрудник е, е написала една книга преди години за европейското лоби на жените, което тази книга много ми помогна, за което и благодаря. По отношение на е, европейските институции, които трябва да са пример, да дават пример в тази насока, това беше много правилно отбелязано. И институциите е, трябва да направят нещо по този въпрос, особено по отношение на е, високите постове. Разликата в заплащането мъже и жени е още по-голям проблем и в частния сектор, където има много голямо разминаване, много голяма разлика във възнагражденията и много малко жени за, заемат високи постове. Това е едно развитие, което се наблюдава изключително в частния сектор, както и госпожа Томсън, госпожа Фигареро споменаха че между различните държави членки ситуацията е различна. Разбира се, в страните, където промишлеността е по-интензивно застъпена, мъжете са по-голям, по-повече засегнати. В други държави член, където индустрията не е толкова добре развита, засегнати са жените. Радвам се, че госпожа Люлинг похвали моя доклад аз смятам, че а, тя а, имаше право в това, което спомена. Разбира се, има неща, които могат да бъдат преработени. По отношение на непълния работен ден. Има жени, които искат да работят на непълния работен ден, но има такива, които трябва, защото те нямат избор. Те са принудени да а, приемат а, такова работно място, на непълен работен ден, защото те трябва да се грижат и за семейството, но е, разбира се, когато ем, се роди детето, тогава трябва двамата родители да решат кой ще си стои вкъщи и ще гледа детето. По отношение а, на хората в неравностойно положение, хората с здравни проблеми, а, които а, имат нужда от а, повече грижи. Разбира се, не винаги жените имат свободен избор, а просто се получава така. Аз знам, че госпожа Люлинг направи много коментари по моя доклад. Аз ще се опитам да ги коментирам всички по-отделно. Е, разбира се, изменени от всяк, всякакъв вид са добре дошли. 25-та 17% разлика в заплащането беше споменато като факт от една колега относно непълния работен ден, заетост на непълен работен ден за жените. Също е друг аспект. Разбира се, в обществения сектор има различия, разлики в заплащането, но те са малки и незначителни. Както вече споменах, в частния сектор има голяма разлика в заплащането. И там тази разлика е по-очевадна. Подчертах също така, че е важно да се провеждат информационни кампании и, и то в училищата, за да няма а, налагане на стереотипи а, трябва а, да се предлага и съответната литература, за да се избегнат тези стереотипи, свързани с половете. Съществуващите политики трябва да бъдат прилагани по-добре. Госпожа Люленко обясни надълго и на широко. Трябва да се прилага това, което вече го има, с което разполагаме. Е, видях една директива, свързана с равенството на а, заетите лица на работното място. И шест пъти а, бех, беше а, променена тази директива, бяха променяни закони от такъв тип, бяха правени изменения. Разбира се, не е задължително да имаме толкова много закони, може са по-малко, но да бъдат прилагани. Благодаря ви. Има, разбира се, и, и жени, които не искат да работят, но има и жени, които притежават талант и компетентност. Една жена винаги се пита дали е компетентна. Един мъж никога не бива питан за такова нещо. Както вече споменах, разликата между тежката и леката индустрия а, и начините по които те са засегнати. Разбира се, а, и в самите региони в рамките на държава членка има разлика в последствията от кризата. Самотните майки, това е една тема, която е много актуална в наши дни. Бащите, които а, бяха споменати, които трябва да поемат своята отговорност, а не я поемат и не плащат издръжки за децата. Например, Белгия имаше законопроекта, който май беше прият вече, където държавата финансира предварително размера на тези издръжки и след това а, държавата а, предприема мерки срещу съответния баща. Това е нещо, което може да се а, обсъди. Разбира се, за да се подкрепят хората, които са в нужда. За съжаление е така, че бащите напускат семейството, оттеглят се, не разполагат с финансови средства. Взех примера от Белгия, разбира се сега, но има и примери от други държави членки. Не трябва да даваме нещата. Отговорих на всички въпроси, коментирах всички изказвания на колегите. Може да изготвите и съвместни изменения, ако работите в една и съща насока. Разбира се, не всички хвалят а, моя доклад и няма да са много тези, които ще го критикуват, но смятам, че доклада включва много позитивни и добри идеи. Благодаря ви. Благодаря, господин Тарабела. Оставам ми единствено да ви благодаря за това, че проявяват такава ангажираност с тези въпроси. Искам да благодаря и на моите колеги за тази толкова интересна и вълнуваща размяна на мнения. преди да стигнем до едно истински добро становище в рамките на пленарна зала. Разполагате с сроковете, значи крайен срок за внасяне на измененията 7 е декември, 12 часа ще гласуваме в нашата комисия след обед на 25 януари. На пленарна сесия ще гласуваме през февруари на втората пленарна сесия. Още веднъж благодаря ви за този дебат, за тази дискусия. Преминаваме нататък към точка 7. Става въпрос за Пекин плюс 15, платформа за действие на ООН за равенство между половете. През октомври координаторите реших нашата комисия да направи един писмен въпрос, който да бъде последван от резолюция, която вероятно ще приемем на пленарна сесия през месец февруари. Става въпрос за подготовката на срещата в Нью Йорк в началото на март. Нашата комисия ще изпрати делегация. След днешната размяна на мнения и гледни точки около това устно запитване, координаторите и комисията ще създадат този въпрос. Вероятно той ще бъде изпратен на членовете на парламента някъде около 10 декември крайния срок за изменения ще бъде 17 декември, 12 часа. За да ви дам информация за позицията на Европейския съюз преди срещата в Нью Йорк през март, ще поканя да се изкаже един представител на комисията. Днес той е наш гост, ще ни каже как върви работата. Доколкото знам, шведското председателство наскоро публикува информация относно развитието на нещата, как се е работило по отношение на този план за действие в различните държави членки и така нататък. актуализацията на информацията е достъпна за всички депутати чрез един линк и един специален имейл адрес. Може да го видите и на хартия, ако сметнете, че страниците за четене по интернет са твърде много. Сега ще дам думата на госпожа Даниела Банкия, която е представител на комисията. Тя ще ни информира относно това, докъде сме стигнали. Моля. Е, thank you very much. Actually... Благодаря. Всъщност не Даниела Банкия ще ви даде информация, аз ще го направя. Аз съм Мария Тонасети, работя в звеното на Даниела Банки и съм заместник ръководител на звеното. Ще ви дам информация за това какво правим заедно с държавите членки като последващи действия на платформата Пекин 15, платформата за действие и как подготвяме така наречения Пекин плюс 15. Ще ви дам кратка информация от исторически характер, какво сме направили до сега и по какъв начин. Ще ви кажа каква конкретна работа извършваме за Пекин плюс 15. След това съвсем накратко ще иллюстрирам начина по който ще се придвижваме напред, защото аз мисля, че е изключително важно да продължим работата, тъй като Пекин плюс 15 ни дава необходимата основа за да продължим нашата работа. След това ще дам практическа информация относно бъдещата 54-та среща в Нью Йорк през март относно положението на жените. И така, историческата информация. В Европейския съюз, както знаете, работихме и започнахме работа по развитието на количествени и качествени показатели за последващи действия на платформата за действие от Пекин. Това става от 1998 година. Имаме подкрепата на съвет и на комисията. След конкретното взето решение работихме по създаването на показатели за допълнителна работа след Пекин. В момента работим по няколко области. Имаме показатели за жените и тяхното овластяване и взимането на решения, жените в економиката, разликата в заплащането, съвместяването на личния и професионалния живот, жените в здравеопазването, жените в институционалните механизми, жените в образованието, обучението, жените и бедността, жените в зоната на конфликти, жените и детето и така нататък. Председателствата изготвяха доклади, като анализираха в тях проблемите и ситуацията в отделните държави и членки. След получаване на необходимата информация от страна на държавите членки, се опитахме да подберем показатели, които да бъдат представителни за цялостното положение в Европейския съюз. Това означава, че на всяко 6 месече председателството представя доклад и има заключения на съвета, свързани с проблемните области. През 2005 година имаше нещо изключително важно, а именно празнува се 10-та годишна от Пекин. По това време Люксембургското председателство изготви един доклад, който се наричаше Пекин плюс 10. Това беше преразглеждане на всички проблемни области. Казвам това, защото в момента сме стигнали до един ключов етап. Следващата година ще се отпразнува 15-та годишнина на платформата. Затова шведското председателство реши да изготви един доклад, който вече беше споменат. Става въпрос за обстоен доклад, който включва всички показатели, които сме развили до сега И освен това се опитва да опише ситуацията в Европейския съюз, различните проблемни области. Мисля, че доклада е изключително интересен и добър. Той е резултат на работата не само на председателството, но има приноси на държавите членки и на комисията. Интересно е да се отбележи, че шведското председателство сътрудничи и с економическата комисия за Европа на ООН е, Тоест, по някакъв начин работата ни се основаваше на диалога с онова, което доскоро беше регионалната комисия на ООН. Това е настоящето състояние на нещата, идентифицират се предизвикателства, както по отношение на политиките за постигане на равенство между половете, така и по отношение на наличността на данни, развитието на нови показатели. Освен това се дават идеи за това какво трябва да се направи за бъдеще. Този доклад служи за основа на заключения на съвета, които са представени от шведското председателство – Чисто съвпадение че точно днес тези заключения би трябвало да бъдат приети. Искам да опиша тези заключения съвсем накратко, защото те съдържат основните послания за бъдещето. До известна степен тези заключения очертават пътя напред за Европейския съюз, за европейските институции, за държавите членки. Казва се, че държавите членки и комисията трябва да продължат да работят по платформата за действие от Пекин. Заключенията на съвета идентифицират някои ключови, критични моменти. На първо място, нещо, което обсъдихте днес във връзка с доклада за равенство между половете, именно половите стереотипи – това е проблематика, която е в центъра на равенството между половете. Това е един от приоритетите, идентифицирани от съвета. Факта, че интегрирания подход на равенството между мъжете и жените не е приложен на практика все още, се отбелязва. Освен това се отделя внимание на интеграцията в политиките по миграция. Освен това се подчертава необходимостта от включване на равенството между половете в Лисабонската стратегия, защото това е централен елемент от възможността на Европейския съюз да постига напредък. Критичен момент е и наличността на данните. Работата, извършена до сега, показва, че във всички държави членки има налични данни относно елементите на Пекин, но между различните държави членки има проблем с поставимостта на данните. Защото в някои държави членки не присъстват необходимите данни. Този процес от Пекин даде начало на събиране на необходимите данни, но още не е направено необходимото и трябва процесът да продължи за бъдеще. Още нещо, за бъдеще трябва да продължи да се използва двустранния подход. Значи важно е да се подобри интегрирания подход на равенството между мъжете и жените, но не трябва да забравяме, че наред с така наречения джендър мейнстриминг трябва да има конкретни въпроси, които трябва да получат своето решение, ако искаме да се справим с неравенството между мъжете и жените. Значи, освен наличността на показателите, данните и конкретната последваща работа, съвета ясно казва, че държавите членки с помощта на комисията трябва да продължат да развиват индикатори в съответните оставащи области. Това е нещо изключително важно. Освен това, се призовава за систематичен преглед в областите, в които вече има показатели. Това означава, че за бъдеще ще трябва да изготвим план за действие за това развитие. Съвета конкретно призовава комисията да изготви този средносрочен план за последващи действия спрямо платформата за действие от Пекин. Значи има призоваване за развитие на показателите в останалите области, в които ги няма и Почертава се ролята на комисията на държавите членки за това да се осигури съпостимост на данните, мониторинг на качеството и така нататък. По отношение на конкретното положение свързано с 54-та комисия по въпроса за положението на жените. Цялата работа, която се е извършила до сега, е свързана с подготовката за тази среща до година. Защо? Защото когато става въпрос за международен контекст, Европейския съюз трябва да играе изключително важна роля. Става въпрос все пак за правата на жените. Затова идеята е този доклад да бъде нещо като обобщение на това, което сме извършили до сега. Ние в момента анализираме възможността да имаме едно съвместно съпътстващо събитие с председателството, на което ще представим този доклад и работата, която сме извършили по отношение на равенството между половете. в хода на систематичния процес за осигуряване на последващи действия спрямо платформата, председателството ще играе изключително важна роля, защото Испанците ще продължат започнатото от шведското председателство. Сътрудничеството между двете председателства протича изключително добре. За момент председателствата ще представят този доклад и Европейския съюз. Това ще стане на така наречения CSW. Председателството на Испания организира форум за гражданското общество на 4 и 5 февруари. Там до известна степен ще се отчитат позицията на Европейския съюз и е, конференцията за статута на жените. Това е информацията от общ характер, която мога да дам сега и съм готова да отговарям на вашите въпроси. Благодаря. Сърдечни благодарности за тази толкова обстойна информация по една област, която е изключително важна не само за нашата комисия, но и за жените в Европейския съюз и извън Европа. Това е нещо изключително вълнуващо. И срещата в Нью Йорк също трябва да подчертавам, че е много важна. Тя ще бъде през март. Всички ние, аз и моите колеги в Комисията за правата на жените, искат е, и искаме Европейския съюз да играе важна роля, да бъде ръководител на онова, което ще се прави. Европейския съюз ще има голяма отговорност на плещите си и трябва да работи активно по тези въпроси. Беше изключително интересно да разберем тази информация, която ни дадохте. Доколкото разбирам, днес след обед ще се приемат заключенията. Ще изчакаме точно какво ще бъде тяхното съдържание. Сега ще ви дам думата за коментари. Аз искам обаче преди това да направя няколко мои коментара. За мен е изключително важно, че се поставя приоритет върху половите стереотипи, защото те много често определят това как мъжете и жените ще се образоват, как ще прекарат живота си като цяло. По отношение на така наречения gender мейнстриминг, интегрирания подход на равенството, естествено, че той не е приложен равнопоставено и напълно, така че интегрираният подход е важен инструмент, но той трябва да бъде комбиниран с други конкретни мерки. По отношение на Лисабонската стратегия, Изключително важно е да споменем нейната важност. Нашата комисия работи изключително много по тази тема. Всъщност като цяло работим много по въпросите на равенството и накрая един коментар за достъпа на данни, до данни, съпоставимите данни, съпоставимата статистика от различните държави и членки е нещо много важно от гледна точка на равенството между половете. Трябва да имаме съпоставими данни, за да не става въпрос само за това какво предполагаме или какво мислим, а да имаме конкретна основа на нашата работа. За мен това е в тясна връзка с Института за равенството между половете. Института за равенството трябва да започне своята работа, за да може да имаме необходимата основа. Това е важно за нашата комисия. Това бяха няколко кратки бележки от моя страна. Имате думата сега. Искат ли колегите да се изкажат? Госпожа Кил Нилсън, моля. Euh, Благодаря. В заключението на съвета прочетох, че държавите членки се призовават да предприемат мерки, така че мъжете, дежите да поемат равностойно задълженията, свързани с отглеждането на децата. Разбира се, трябва да се предостави и отпуск по бащинство. Благодаря. Госпожа Люлинг, моля. Благодаря, госпожо председател. Първо, за току-що казаното. Докладът на госпожа Естрея все още не съществува. Така че комисията и съвета не могат да го подкрепят или обратното. Мисля, че, че трябва нещо по-отговорно да бъде предложено, отколкото това, което се предложи, отколкото сега се предлага, така че да може да се напредва с защитата на майките и защита на майчеството. За Пекин плюс 15. Аз бях там, както и на срещата Пекин плюс 5, защото това беше по време на Люксембургското председателство. Бях там през 85 година. Бях също така на конференция Кения и политиката на Европейския съюз по равните възможности ще бъде предмет на вниманието на председателството и ще бъде координиран от председателството. Затова всичките теми, които влизат в обхвата на Европейския съюз и неговите правомощи, европейските институции, по-скоро техните правомощия, ще се разглеждат европейските институции, а не от националните делегации. Точно за това комисията ще бъде основен координатор – и на конференцията в Кения, и на срещата Пекин плюс 15, е, това беше подчертано като ключов въпрос, със сигурност трябва да гарантираме това, че държавите, членки на Европейския съюз, трябва да бъдат призовани към дисциплина и санкционирани за своите нарушения. Така че 15 години след Пекин все още имаме твърде много нарешени проблеми. И освен това, ние дори не можем да служим за пример, защото нашата програма за равенството между мъжете и жените – Извинете, ние можем да служим за пример, защото тази наша програма е пример за всички. Тя няма прецедент. Разбира се, нашата политика трябва и може да бъде подобрена, особено що се отнася до прилагането на практика. Но аз мятам, че ние трябва и можем да служим за пример – И мисля си, че на срещата в Нью Йорк ние имаме с какво да се гордеем. Мисля, че ние сме свършили лъвския пай от работата и знам, че много международни организации, включително и международни женски организации, законодателството, което имаме, не, трябваше, не трябва да се крием в сянка, а трябваше в Нью Йорк да а, покажем ние посоката, в която трябва да се върви и а, да накараме всички други да последват нашия добър пример. Благодаря ви. Благодаря. до го... Давам думата на представителите на комисията за заключителни коментари. Госпожа Томасети. Извинявам се, момент само. Още един колега иска да се изкаже. Госпожа Клас, моля. Госпожо председател, извинявам се. Току що чух едно много интересно изказване и си помислих а, за а, тогава, когато участвах и аз в Пекин плюс 15. Нека да не допускаме грешка и да се занимаваме да включим в един дебел доклад всички евентуални възможни неща, които могат да се случат по света и този доклад никой да не го чете. Нека да се спрем на най-важните неща. Ние имаме още време. Трябва да помислим върху това. И освен а, това заглавие плюс 5, плюс 10, плюс 15, може би все пак трябва да намерим една нова формулировка, която да привлече по-голямо внимание. Искам да призва всички да станат по-директни, по-прецизни. Това е нещо, което може да ни обедини. Благодаря, госпожо Клас. Това беше всъщност едно отправено предизвикателство към председателя и координаторите, които ще изготвят устния въпрос и резолюцията в последствие. Няма други желаящи да се изкажат. Това бяха всички коментари. Давам думата на представителите на комисията, госпожа Томасети. Моля. Uh, Благодаря. Разбира се, председателството ще представлява Европейския съюз на тази конференция за жените. И много се радвам, че вашата парламентарна комисия, пример, защото е постигнат голям напредък и докладът на шведското председателство посочва напредъка, който е направен, но също така в доклада се посочват и предизвикателствата. И в международен контекст трябва да подчертаем, че Европейският съюз трябва да продължи да напредва. Има много страни, които разглеждат Европейския съюз като водещ фактор това отношение, защото имаме много опит. Абсолютно съм съгласна, че координацията между председателствата е осложнена, защото трябва да се отразят различни позиции, съществуващи в Европейския съюз, но мисля, че миналият опит показва, че можем да постигаме добри резултати. Смятам, че държавите членки председателството европейските институции – искат Европейския съюз да има добър имидж и да представлява ефективно нашите ценности и ангажименти. Благодаря ви. Сърдечни благодарности за тази информация. Председателят и координаторите ще сътрудничат в изготвянето на устен въпрос и резолюция. Ще гласуваме по тях в комисията. Сроковете вече ви ги съобщихме. Приключваме с дискусията по тази точка за Пекин плюс 15, поне за днес. Естествено, ще се върнем към този важен въпрос. Остава ни още една точка от дневния ред. Днес трябва да я обсъдим. Става въпрос за разликата в заплащането. Този въпрос е нещо, за което всички колеги разполагат с необходимата информация. Знаем как изглеждат нещата. На 3 март комисията лансира една информационна кампания относно различията в заплащането. Госпожа Бауер през 2008 година изготви един доклад за разликата в заплащането между мъже. С ноември 2008 година Европейския парламент прие този доклад. Сега имаме представител на комисията сред нас, за да ни информира за тази информационна кампания, която комисията започна. С удоволствие приветствам представителя на комисията тук, госпожа Банкиер. Този път успях да оцеля името. Добре е дошла. Очакваме с нетърпение информацията от ваша страна. Моля. Много ви благодаря. Добър вечер на всички. Благодаря ви за възможността да представя кампанията за повишаване на информираността за разликата в заплащането на мъжете и жените. Бих искала първо да ви представя един кратък увод към проблема. Вие сте добре запознати с него, но все пак е добре да ви припомня какво означава тази разлика в заплащането и да ви предоставя най-актуалните цифри. И после искам да ви разкажа за нашата кампания. И така, първо, какво означава разликата в заплащането между мъжете и жените? Is, um, well, between... Това е разликата между това, което мъжете получават за своя труд в сравнение с това, което жените получават за своя труд. 17,4% е средния показател за Европейския съюз на тази разлика. Това, което винаги ме изненадва в това отношение, са тенденциите. Ние виждаме, че тази разлика – се запазва, в някои държави членки дори се увеличава. Така че говорим за един феномен, за едно явление, което трудно се преодолява и разбира се, тази разлика от значение от гледна точка на равнопоставеността, но и от гледна точка на осигуряването на економически растеж и работни места в Европа. Защо не може да бъде преодоляна тази разлика? Някои казват, че разликата в заплащането на мъжете и жените отразява цялото неравенство, на което жените са подложени на трудовия пазар, така че това е едно много сложно, много аспектно явление и за да се преборим с него, смятам, че ние трябва да разбираме всички основни причини за него. Така че първо имаме пряка дискриминация като причина, но тази причина намалява все повече. Все по-малко наблюдаваме пряка дискриминация, защото дискриминацията е станала по-непряка и може би дори дискриминацията е станала по-изтънчена и за това е по-трудно да се борим с нея. Също така разликата в заплащането е до голяма степен степен свързана с ценността, която се придава от обществото на труда на жените или унази работа, която се смята за типично женска. Също така има проблем на сегрегацията на трудовия пазар, когато има сектори, които са предимно женски и сектори, които са предимно мъжки. Също така една от причините са традициите и стереотипите, а също така и решенията, които взимат мъжете и жените, когато избират определени професии. Също така една от причините е сложността при съчетаването на професионалния с семейния и личния живот. И накрая, разбира се, има и причина, която обикновено се нарича стъклен таван, някои го наричат и лепка в пот, т.е. Невъзможността, невъзможността жената да се издигне над определено ниво в иерархията. И така, за това разликата в заплащането между мъжете и жените става много сложно явление, което много трудно може да бъде преодоляно точно поради тази сложност. И какви са последиците? Първо, неразумно разходване на ресурси за економиката като цяло. То жените са ресурс за трудовия пазар. Жените притежават таланти, с които могат да са полезни на трудовия пазар на своите работодатели. Също така има негативно въздействие върху финансовата економическа независимост на жените. Също така разликата в заплащането влияе върху бедността, особено когато разглеждаме ситуацията на самотните майки на трудовия пазар. Сега бих искала да премина към цифрите. Това са показатели за всяка държава членка и средното за Европейския съюз. Средното за Европейския съюз е 17,4%. Наскоро променихме методиката за изчисляването на разликата в заплащането. Тук виждате на тази таблица, че има сериозни разлики между държавите членки. Имаме държави членки, в които разликата е по-малко от 5%, а имаме държави членки, където е почти 30%. Ако разгледаме тези цифри, ще можем да видим, че има три групи страни. Едната е съставен от Италия, Малта, Полша, например, където разликата в заплащането на мъжете и жените е сравнително ниска. Това не означава, че в Италия, в Малта и в Полша всичко е идеално. Тук малката разлика в заплащането отразява факта, че е много ниска заетостта на жените в тези страни. И в тези жени, в тези страни нискоквалифицираните жени обикновено не работят, затова това не се отразява върху показателите за разликата в заплащането на мъжете и жените. Имаме също една група страни, в които има сериозна сегрегация на трудовия пазар. Това са страни като Кипър, Словакия, Естония, но също и Финландия. Тук разликата в заплащането поради сегрегацията е над средния показател. И също тук виждате страни с много голям дял на жените, които работят на непълен работен ден. Това са страни като Обединеното кралство, Нидерландия, Австрия, Германия. И тук също разликата в заплащането е над средното, защото непълния работен ден се заплаща по-низко, отколкото пълния работен ден. Какви са действията предприятия до сега от Европейския съюз? Вие знаете, че има всеобхватно законодателство в Европейския съюз, свързано с заплащането на труда. Миналата година отбелязвахме годишнината, 50 годишнината на договора от Рим и първата разпоредба – която провъзгласяваше, че трябва да има равно заплащане за равен труд. След това тази разпоредба се доразви чрез конкретни директиви, например директива от 75-та година за равното заплащане. След това също договорът също се развиваше и принципът равно заплащане за равен труд се разви в принципа равно за плащане, също и за работа с равна ценност. И също бяха прияти други директиви, директивата от 2002 година и след това тя беше преработена в директива от 2006 година, която също така запазваше този принцип. Така че според нас европейското законодателство е всеобхватно по този въпрос. Също както знаете, има редица дела, разглеждани от Съда на Европейските общности. Това са много важни дела за СЕО. Те са свързани с доразвиване и тълкуване на съществуващите правни норми за равното заплащане. Съдът на Европейските общности винаги е подхождал по един много широк начин към този принцип, така че имаме всеобхватно законодателство, което включва и всеобхватна съдебна практика на Съда на Европейските общности. Но, разбира се, важно е не само законодателството. В пътната карта за равнопоставеността Отстраняването на разликата в заплащането също е приоритет там. Вие знаете, че Европейската комисия обръща специален, специално внимание на този въпрос и и преодоляването на неравното заплащане е приоритет в много сектори. Това е свързано и с економическата независимост между мъжете и жените, насърчаването на равното участие на мъжете и жените в вземането на решенията и също премахването на стереотипите, свързани с половете. През 2007 ние приехме съобщение за преодоляване на неравенството в заплащането на мъжете и жените и бяха предвидени някои конкретни действия, които бяха изброени в това съобщение. И една от тези дейности е информационната кампания, за която скоро ще започна да говоря. И не само Европейската комисия работи по този въпрос. В Европейския парламент имаше много интересни дебати, интересни резолюции, например от госпожа Бауер, законодателна резолюция, ако правилно си спомням, за разликата в заплащането на мъжете и жените. Бяха предложени много интересни идеи за преодоляването на неравенството в заплащане и бъдещите действия. Също има Европейски пакт за равенството на половете, прият от държавите членки и рамка за действия, прията от социалните партньори с цел преодоляване на неравенството в заплащането. Сега бих искала да премина към кампанията. Ние започнахме нашата информационна и разяснителна кампания през март 2009 година. Целта на кампанията е да се повиши информираността Нашата целева аудитория бяха гражданите на Европа, но най-вече работодателите и работещите в Европа. Основното послание на кампанията е, че трябва да бъде намален и изцяло премахнат в последствие изцяло премахната в последствие тази разлика в заплащането ние също така изтъквахме предимствата за обществото от премахване на това неравенство в заплащането. Изтъквахме предимствата както за економиката, така и за отделните работещи. Ние започнахме тази кампания с медийни изяви и господин Шпидла, нашия комисар, излезе с пресконференция, даде прес-конференция през март, имахме специален семинар за журналисти, които бяхме подбрали. Тя ги запознахме с общата информация за неравномерното заплащане на мъжете и жените. Така че този семинар между комисията и журналистите беше много спешен, защото наистина той беше много осветен и отразен в медиите. Също така разработихме вебсайт на 22 езика с информация за неравенството в заплащането, един инструментариум и също кратки, ви... един кратък видеоклип за проблема в кампанията. Ние се стремяхме да предложим послания и изображения, които са свързани с целият цикъл на живота на хората. Искахме да посочим значението на разликата в заплащането на мъжете и жените, на значи четирите етап от живот на мъжете и жените. Започнахме с бебетата. Искахме да посочим с това, че стереотипите започват много отрано в живота. И разбира се, решенията, които взимат младите хора за своята професия, за своето обучение, са тясно свързани с пола на съответния човек. След това продължихме с а, две изображения, едно около 30 годишна мъж и около 30 годишна жена. И тук подчертавахме стойността на работата, която извършва една жена, сравнен с стойността на работата, която един мъж извършва. За да направим хората по-чувствителни към проблема на избора на професия в светлината на пълни, посочихме че в Европейския съюз 59% от всички хора с висше образование са жени, в момента са жени в Европейския съюз, но мъжете преобладават на ръководни позиции. След това продължихме с една двойка и тяхното дете, защото, както каза предишния шведски омбудсман, в момента, в който една жена ражда дете, те, разликата в заплащането се увеличава и никога после не намалява. И статистическите данни показват, че в момента жените наистина в момента, в който ражда дете, те изостават в професионалното си развитие и в заплащането в сравнение с мъжете. А също така ние знаем, че когато един мъж има деца, това увеличава шансовете му да бъде на една работа за сметка на жените с деца. 91% от мъжете с деца биват немани на работа и само 62% от жените с деца. И за това избрахме да привлечем вниманието към този етап от живота на хората – Разбира се, също така всички знаем, че работата на непълен работен ден се извършва предимно от е, жените. Три четвърти от работещите на непълен работен ден днес в Европейския съюз са жени. И накрая имаме изображения на двама души на пенсионна възраст. С това искахме да покажем факта, че разбира се, че когато една жена получава по-низко заплащане по време на целия си трудов живот, тя получава след това по-низка пенсия. И искахме също така да покажем с тази картинка, че риск, рискът от бедност при жените е много по-висок, отколкото при мъжете. А това е инструментариума, който разпространявахме по време на нашата кампания в нашите центрове за контакт на европейско и национално ниво. Също така разработихме листовки с информация Карта на Европа с показатели на разликата в заплащането и компакт диск също. Това се разпространяваше чрез националните и европейските центрове за контакт. Също така разработихме и разпространихме материали за кампанията. Те се разпространяваха на различни изяви в цяла Европа. Може би най-оригиналният ни инструмент беше, че предлагахме калкулатора, който позволява по-бързо да се изчисли а, разликата в заплащането, как се развива с годините. Също така създадохме един вебсайт. Той се предлага на 22 езика. Посочени си центровете за контакт в държавите членки, ако някой иска да получи повече информация. Също така разработихме аудиовизуален инструментарий и кратки видеоклипове, които могат да бъдат видени на вебсайта. I... Защо? Има значение. Мисля си, че вече отговорих на този е, въпрос. И накрая бих искала да покажа изображения, които бяха публикувани и в вестниците, също така имаше билбордове и плакати на сградите, също така използвахме автобуси в нашите пилотни градове, Берлин, Брюксел сред тях, така че това бяха билбордовете на сградата на Европейския парламент и сградата Берлемон. Надявам се, че сте ги видели през, през март. Това са периодичните издания, които използвахме за публикуване на нашите материали. Това са автобусите в градовете, за които ви говорих. Това са нашите пет пилотни града. Също така използвахме тези материали на щандове в рамките на нашата кампания, която се провежда от Генералната дирекция за етост, социални въпроси. Това е една пътуваща изложба, която спира в различни градове на Европа. Планираме втория етап на кампанията през 2010 година с три основни дейности. Първо изграждане на партньорства. Ние надграждаме върху опита, който сме натрупали по време на първи етап и се стремим да установим контакти и да създадем около 250 до 500 партньора в държавите членки, които ще продължат да разпространяват нашето послание – на втория етап също смятаме да извършваме медийни дейности в държавите членки, може би по по-децентрализиран начин в сравнение с първият. етап. Така че ще публикуваме съобщения във вестниците, но също така ще използваме обществения транспорт, автобусите, ще използваме също така летищата, железопътните гари. Основно ще използваме летищата в столиците, докато в градовете ще използваме повече ЖП гарите. Около 8 марта ще проведем тези дейности, за да можем да окажем по-силно въздействие. И накрая тук виждате адреса на нашия вебсайт. Ако имате нужда от повече информация, винаги може да се обърнете към него и разбира се, ние винаги с удоволствие ще отговорим на всички ваши въпроси. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви за тази интересна информация. Мога да информирам колегите, че този материал, който току-що видяхме, ще бъде раздаден на всички членове така че може да продължите да проучвате информацията, която присъства в него. Остава ни съвсем малко време. Дебата ще продължи в нашата комисия съвсем накратко. Много кратки въпроси. Господин Тарбела и госпожа Томсън, както и още един оратор. Моля ви, съвсем накратко. Е съвсем набързо. Тази кампания е много важна, но не може ли да помислим за една негативна кампания? Както казах, тази е положителната кампания. Придържам това, което казах, че то частните предприятия са а, тези, които трябва да положат усилия по отношение на постигване на равенство мъжде и жени. И за това жени да бъдат назначавани като менеджери да има е, един лист, в който са включени частните предприемачи, които не назначават жени. Да се отрази и различието в заплащанията на мъже и жени. Защото всички се интересуват от това да има добър имидж. Това може да се окаже продуктивно. Четирима души имат кратки въпроси, не повече от минута на човек. Първо госпожа Бер. Тенан, ма тенан, selle ülevaate тест. Много благодаря за тази информация. Виждаме, че ситуацията не се подобрява и дори да се подобрява в някои страни, в други страни ситуация се влушава, което въжи и за моята страна Естония. Много е жалко и се чувствам изключително засрамена от това. Вие казахте, че кампанията се провеждаше в Варшава и в други страни. В Польша разликата 8%, е в Естонията 30%. Защо избрахте страни, в които ситуацията като че ли е по-добра? Защо не избрахте страни, в които ситуацията е по-лоша? Благодаря. For... Госпожа Томсън, госпожа Лулинг. Благодаря за много интересния доклад. Доколкото разбрах, се говореше също така и за повишаването в длъжност на жените, защото Знам, че в директивата не се занимаваме само в разликата с разликата в заплащането, но също така и с повишаването на жените. В САЩ Walmart беше изправен пред съда от синдикатите през 1987 година и тази голяма верига супермаркети беше задължена да плати огромна сума пари, защото жените не са били повишавани в същата степен, в каквато са били повишавани мъжете. Знам, че е имало фирми, които са били съда за това, че не спазват правилото за равенството в заплащането. Не знам дали има такива случаи, свързани с повишаването на жените в длъжност. Какво мисли комисията не само за разликата в заплащането, но и разликата в повишаването на мъжете и жените? Една минута за госпожа Люлинг и след това госпожа Бауер. И така, искам да кажа, не е така, че нямаме никакво законодателство по отношение на повишаването в длъжност. Има такава, е, такова законодателство от 76-та година, което много често е било променено. Сега очаквам доклада, за да можем да анализираме този аспект. Искам да реагирам на това, на един факт. Бях много изненадана, че Малта а, държи положителния рекорд за това, че няма почти някаква, никаква разлика в започнато мъже и жени. Когато се правят анализи и статистики, става ясно, че само 35 от жените работят. Трябва да се внимава, когато се анализира такива статистики. Госпожа Томсън, аз казах, разполагаме с законодателство според което се казва, че жените трябва да получават същите повишения, както мъжете, защо да не го приложим това законодателство? Ще се върнем на този въпрос. Времето изтича. Госпожа Бауер, не повече от времето, след това комисията. Е, трябва да си засет някои неща. неща. Говорим за надници и по часово заплащане. Когато говорим, че тази разлика е голя... по-голяма, защото жените работят на непълна заетост, това не е вярно а, дори да работят по часово, по часовото заплащане е по-низко. Тази статистика, която видяхме, исках да попитам дали тази статистика, статистика се отнася и до по часовото заплащане. През 2005 година, когато изготвих моя доклад, тази разлика беше 15%, сега 17%. Е Какво се случва? Това а, тези, тази статистика от 2007, когато нямаше криза. Какво ще се случи с предложенията, които обхванахме в последния доклад? Съвсем накратко, моля ви, от страна на представителката на комисията, госпожа Банкиер. Okay, thank you very much. Много благодаря. Съвсем набързо. Разликата между 15% госпожа Бауер и 70-те 10% се дължи на статистическите методи. Това не означава, че е имало промяна с 2%. Става дума за разлика в изчисленията. Що се отнася до вашите предложения? Ние се стремим да ги реализираме. Ние вече реализираме две от вашите предложения и смятаме да продължим с другите ви предложения. Въпросът защо провеждахме кампания в пет страни по време на първия етап. Ние провеждахме кампания чрез вестниците в всички държави членки. Ние се стремяхме да спазим географски баланс. Петте страни, които аз споменах, бяха страни, в които извършвахме реклама чрез използване на автобуси от градския транспорт. Тук също се стремихме да спазим географски баланс. И средствата, с които разполагахме на първи етап, не бяха достатъчни да обхванем всички държави членки. Така че трябваше да взимаме решения и се постарахме да вземем тези решения по максимално балансиран начин. На втори етап